Още не, при... не прекратявам гласуването, защото все още има колеги, които влизат в залата. Всички ли гласувахте? Господин Хербранди. Един от Алдев повече. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме постигнатият със съвета компромис по предложението за директивата за намаляване на националните емисии някои атмосферни замърсители. Докладчик Джули Гърлинг, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме възражение по член 106 удължаване на срока за одобряване на веществото глифозат, внесен от колегата Кюлюнен. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към устния въпрос по трансмазнините. Първо гласуваме устното запитване към комисията. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Приема се единодушно. Сега гласуваме въпроса с искане за устен отговор до съвета. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се с консенсус. Сега гласуваме устния въпрос по конференция на ОНЕ по изменението на климата Маракеш. Първо гласуваме и искането за устен отговор до комисията. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме искането за установ до съвета. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме регламент относно материалите предназначени за контакт с храни. Докладчик е Кристал Шалдемозе. Изменение 39. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, проверка. Avete votato tutti? Il voto è... No? Ok, ma è approvato lo stesso. <laughs> Но въпреки това го одобрихте. 83-то изменение за. Против. Въздържали се проверка. Avete votato tutti il voto? Всички ли гласувахте край на гласуването? Отхвърля се. Осемдесет и четири. За. Против. Въздържали се. Приема се. 85. За. Против. Въздържали се. Приема се. 86. За. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Деветдесет и четири. За. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 96 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 3А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. 116 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 изменение за, против, въздържали се, приема се. 120 изменение за, пада. 121 Гласуваме 117 изменения за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3Б за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, Против. Въздържали се. Приема се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 133 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 130 за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласуват, така е на гласуване. Приема се. Сто тридесет и второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134 за. Против. Въздържали се. Проверка.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 166 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към прембюла. Всички са включени. Гласуваме изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 изменение. За против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за против, въздържали се, приема се. 34 34 пада. Гласуваме 35 за против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към точка 17 в дневния ред. Гласуваме докладът отговорност, обещетение и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежните води. Изменение е едно за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 5 устно изменение на колегата Ривази. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Тогава гласуваме изменение 5 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Дори и групите не са убедени. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 39 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 46 измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 61 измерение, за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Шестдесет и четири за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 77 изменение. За. Против въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 82 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се. Сега гласуваме становището. Е, като цяло. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. По 18 точка в дневния ред. гласуваме основните цели на 17-та конференция на страните по Конвенцията по международната търговия с страшени видове от дивата флора и фауна. Изменение 17 за против въздържали се отхвърля се 18 изменение за против въздържали се проверка Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Измерение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 измерение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 300 изменение. Пада. Преминаваме към 32-ро изменение и то пада. А, чакайте. И 32 пада. Гласуваме 33-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По изменение 34 имаме устно изменение на НП. То гласи, както следва, подкрепа инициативата на комисията и държавите членки да се договорят за глобални насоки за лов, за трофеен лов в рамките на сайтес, за да се осъществява по-добър международен контрол върху устойчивия происход и търговия с саловни трофеи. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и пето изменение за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 против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 не се гласува, 55 за, против, въздържали се, приема се. 54 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против,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 Изменение 90 с устно изменение, внесено от НП. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Гласуваме го с изменението за против. Възражали се, отхвърля се. Сега гласуваме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 94-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Окей. Okay. Votiamo adesso. Ah. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. устното изменение на колегата Фронте. Моля да ни а, представи обосновката. Става дума за рибен вид, който съществува в много ограничен ареал. Популацията намаля с 90% за 5 години. Това е животно, което често бива улавяно и извеждано от природата и смятаме, че то трябва да бъде прехвърлено от втори към първи анекс на сайта, тъй като в първи анекс е предвидена много по-стрикна защита. Има ли възражение? Няма. Гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. 3 за 4 въздържали се проверка. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение за против въздържали се приема се. Пето изменение за против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето измерение за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 Приема се с консенсус. Сега ще направим прекъсване. Ще започнем с няколко минути преди 11, защото тук ще дойде министърът на здравеопазването на Словакия, за да представи приоритетите на председателството. Can... Скъпи колеги, можем да започнем с втората част от днешното ни заседание преди обед. Предстои размяна на мнение с господин Тамаш Друцкър, министър на здравеопазването, който ще ни запознае с програмата на председателството. Сега ще дам думата първо за уводни бележки. Е, на господин Томаш Друцкер, а след това ще направим три дискусии с представители на политическите групи в втората дискусия, ако всички колеги ще имат възможност да направят кратки изказвания или да задават въпроси. Знаете какъв е регламента. Първо две минути, след това минута и половина. Е, и така имате думата, господин министър. Благодаря, е, господин председател, уважаеми членове на е, Европейския парламент от комисията за околна среда, обществено здраве. Много се радвам, че имам възможност да ви представя програмата на нашето председателство. През 2004 година ние е, се присъединихме към Европейския е, съюз и е, тази година поемаме председателството. Даваме си сметка, че нашето председателство съвпада с един труден период в развитието на Европейския съюз. Ще се опитаме да работим интенсивно и да се срещаме колкото е възможно по-често, за да обсъждаме е, предизвикателствата пред нас. Словашкото председателство смята да предложи една позитивна агенда, позитивен дневен е, ред е, с оглед да постигнем напредък за постигане на нашите цели – Надяваме се, че е, и останалите институции, Комисията и Европейския парламент ще подкрепят нашите усилия до края на годината. Европейският съюз е от огромно значение за гражданите на е, Европа и е, полага много усилия за да подпомага тяхното ежедневие. Налага се обаче е, по много от въпросите да е, обясняваме съвсем ясно на гражданите какви са ползите за тях. Европейският парламент е, винаги е защитавал много активно интересите на европейските граждани. Мнението на Европейския парламент във връзка с политиката на Европейския съюз е изключително важна. Вие сте пряко избрани от е, европейските граждани и вие е, трябва да гарантирате е, подходящо представителство и защита на интересите на гражданите. Нека да на това място да благодаря на Нидерландското председателство за всичко, което бе направено през първите 6 месеца на тази година и една голяма част от темите и досиетата ще продължат да ни занимават и по време на нашето председателство до края на годината. Много усилено ще се работи по медицинската апаратура и инвитро апаратите. На 15 юни бе постигнато вече е, споразумение е, е, по отношение на правните актове в областта на споменатата вече в, апаратура и смятаме да продължим, за да създадем необходимата правна уредба 726 е номерът на регламента. Това ще е, бъде една от основните ни цели. Също време, но ще продължим усилията и в областта на ветеринарната медицина по отношение на така наречения ветеринарен пакет, ние ще търсим най-подходящите средства за правилно прилагане на регламент 726 по отношение на лекарствените средства в рамките на ветеринарната медицина ние ще търсим интегриран подход, така че да обхванем цялата верига от животноведните стопанства до трапезата на гражданите. Ще е, се спрем и на антимикробната резистентност, и на лекарствената резистентност най-общо е, и на заболяванията при животните. Нека да подчертая, че е, Подготовката вече е започнала в компетентните органи на съвета и ние ще се опитаме до края на словешкото председателство да започнем с преговорите или да подготвим най-малкото досиетата за започване на преговори с Европейския парламент. Изключително важна е темата за публичното здраве. Тя е тясно свързана с антимикробната резистентност По отношение на незаконодателната сфера, ние ще обсъждаме много сериозно въпроса, свързан с е, дефицита на е, лекарства с е, цените на медикаментите в Европа. Първостепенна задача на министрите на здравеопазването в държавите членки е да осигурят е, снабдяването с необходимите лекарствени средства за пациентите. Изключително важно е, е да решим този проблем е, в сферата на общественото здраве ще е, се опитаме да обхванем е, и е, производството, и разпространението на лекарствата, и паралелните вносове, паралелния внос. На високо равнище, включително и на неформална среща на министрите на здравеопазването в Братислава, ще обсъдим всички тези въпроси. Освен това, ще спомена е, конвенцията е, за контрола върху тютюна и тютюневите изделия. Е, през 2016 е, година ще се проведе е, седмата е, конференция на е, страните, присъединили се към Ранковата конвенция в Индия. Ще бъдем активни участници и в е, е, предварителния период е, при подготовката, а и по време на самата конференция. Съветът също както и Европейският парламент смята да отдели време за е, антимикробната резистентност, е, за да се проследят е, и продължат дискусиите, започнали по време на нидерландското председателство. Наред с това трябва да обърнем особено внимание на туберкулозата, на лекарствената резистентност. Туберкулозата продължава да бъде една сериозна заплаха за населението. И освен това, Туберкулозата трябва да се разглежда и в комбинация с други вирусни заболявания, като спин е, Необходим е интегриран подход по отношение на рамковата политика относно борбата срещу туберкулозата. Ние възнамеряваме да проведем на 3 и 4 октомври тази година неофициална среща на министрите на здравеопазването, която ще се занимае именно с тези проблеми. Освен това, проблемите на лечението, на лекарствената резинтентност, вакцинацията ще бъдат също в центъра на вниманието ни. Вакцин Ваксините е, са от огромно значение за превенцията в здравеопазването. Е, а, именно в тази връзка, е, когато става дума за неспецифично лечение на заболявания, трябва да обърнем особено внимание на вакцинацията и на лекарствената резистентност. Трябва да имаме предвид и засилващата се тенденция, която се отразява и в много кампании против вакцинирането. Ще проведем неформална среща по тези въпроси на министрите на здравеопазването отново в Братислава. Здравословният живот борбата срещу затластяването е, са основни теми е, за словашкото председателството. Само за няколко години от 200 е, хиляди броят на хората, страдащи от обезите, са нарасна на 300 хиляди. В това отношение трябва да се обърне особено внимание на повишената консумация на е, сол, на захар и е, солени и захарни изделия и а, е, на а, по-малкото количество плодове и зеленчуци, които а, консумират а, гражданите. Тази а, вредна тенденция а, би трябвало да бъде а, прекратена и е, ние ще обърнем особено внимание на здравословното хранене е, във връзка с споменатите вече хранителни е, добавки. Много важно е естествено и да помислим за това как бихме могли да насочим вниманието на гражданите най-вече към здравословния начин на хранене, като част от превентивните мерки срещу хроничните заболявания. Има а, а, изследвания, които показват, че а, е, населението е, в е, активна възраст много често страда от хронични заболявания поради е, липсата на е, необходимите лекарства, поради е, нездравословния начин е, живот е, и е, в този е, е, контекст трябва да се обърне особено внимание на намаляването на рисковите фактори, на е, насочване на вниманието към превенцията и съответните кампании. Нашият начин на живот е, ще бъде основната тема на заседание в Братислава на 21 до 25 е, септември, което ще се занимае най-вече с въпросите на здравословното хранене. Трябва да се идентифицират предизвикателствата, да се идентифицират вредните навици и да се е, свържат нещата с е, е, заболяванията на мозъка, на нервната система. 35 на 100 души страдат от подобни заболявания точно поради не е, е, здравословен начин на живот. Е, в някои от страните броят е малко по-нисък, около 25, но и това на 100, но и това е достатъчно висока цифра. Мозъчните смущения, смущенията и нарушенията в мозъчната дейност се обясняват с нездравословните навици на живот, с нездравословното хранене и липсата на двигателна активност. Не бива в никакъв случай обаче да допускаме да се стига до подобни явления и те да продължават. През ноември в Братислава експерти от различни сфери ще се спрат на основните научни и а, социални аспекти а, във връзка с деменцията. Е, едно а, заболяване, което засяга все повече граждани в Европа. И така, това са основните моменти в нашата програма, господин е, председател. Е, за мен бе удоволствие да ви запозная с основните приоритети на нашето председателство в сферата на здравеопазването. Очаквам сега вашите въпроси. Благодаря ви. Ще дам думата първо на координаторите. Господин Питер Лизе от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин съместник вице-президент. За нас е, е, всички тези теми, които вие споменахте, са много важни е, приоритети. По една от темите Франсуас Гростет е докладчика от името на парламента. Антибиотичната резистентност имам предвид конкретно и така намаляването на антибиотиците като цяло е основна цел – в е, връзка с е, резистентността. Е, вече сме разговаряли с комисията за това, че трябва да се направят съответните усилия, за да се обхване използването на антибиотиците в е, животновъдните ферми. Освен това, на второ място, антибиотиците в е, хуманната е, медицина също са от голямо значение. Непреносимите, незаразните болести за нас в НП също представляват приоритет Понякога обаче е, хората остават с е, впечатлението, че ние искаме да им е, наложим и определен начин на живот, т.е. да се намесваме в личната им сфера. Има едни многостойностни профили, които в последно време е, бяха, така да се каже, е, в центъра на вниманието. При всички положения как да се справим с е, това нежелание на хората, ние да им препоръчваме какво да ядат, какво да консумират и какво не. Господин Парньо за социалистите и демократите. Благодаря ви, господин министър, за вашето представение, за синтезираното представяне на приоритетите в областта на здравеопазването по време на словашкото председателство. Искам да се спра на три въпроса. Първо, регулирането на цените на иновативните лекарства. Вие казахте, че ще продължите работата, започната от Нидерландското председателство относно тези медикаменти. Най-вече става дума за иновативни лекарства новаторските медикаменти а, според едно международно споразумение са въпрос а, на избор. Бихте ли ни казали, господин министър, смятате ли да подновите дебата относно директива за прозрачност при определението на цените на лекарствата? Има решение от 2014 година, но няма предсказуемост на това какво ще бъде решението в съвета. Това е изключително важно според нас. Второ, необходимостта от упоменаване на происхода на месото в преработени продукти, в готови за консумация храни. Знаете, че Европейския парламент е, е за това да има задължителна проследимост на животинските продукти, включително в преработения им вид. Считате ли, че това ще бъде включено като приоритет по време на вашето председателство? Считате ли, че трябва да има европейско законодателство изискващо да се споменава ясно откъде идва месото в преработените продукти. На трето място, вие казвате, че в програмата си ще обърнете внимание на позицията на Европейския съюз на Международната здравна организация за борбата срещу тютюнопушенето. Срещата е предвидена за ноември. Ние като съюз сме ратифицирали споразумението. 19 страни на тази конвенция са я ратифицирали. Ще настоявате ли при донес за държави членки, които все още не са ратифицирали този документ, да го направят? Знаете, че има доста голямо разминаване що се отнася до данъчното облагане в Европейския съюз по отношение най-вече на тютюна. Австрия, Ирландия, Франция заявяват, че трябва да има по-голямо сближаване на данъчната основа за облагане на тютюневите изделия. Подкрепите ли тези страни в техния опит да се наложи такова решение за облагането на тютюневите изделия. Благодаря от екара госпожа Гърлинг. Благодаря ви. Добре дошъл, господин министър. Искам да ви задам въпрос за това как гледате на вземането на решения като цяло и използването на научни становища. Тук в парламента води много разгорещени дебати какво е отражението на едно или друго върху здравето, върху околната среда, относно използването най-вече на химикали, но не само на химикали. Вчера обсъждахме и то не беше първо разискване, няма да е последното, по един много важен въпрос, свързан с здравето. Особено като гледаме организации като СЗО и асоциираните агенции – тогава, когато те ни консултират като законодатели, който можем да използваме и който не съответства с а, други а, съвети, които получаваме от а, други страни. Не само за парламента, но и за държавите членки, в съвета, в комисията е важно да се получи яснота. Смятате ли, по време на вашето председателство да се постигне напредък по този въпрос, за да видим как можем да се справим с вземането на политически решения на базата на консенсус относно научните становища. Това ще бъде едно голямо постижение. Председателят. Благодаря ви. Госпожа Мейснер. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министр. От името на либералите ви желая всичко най-добро и много успех по време на първото председателство. Надяваме се на добро сътрудничество с вас. Споменахте интересни теми за периода на вашето председателство. Желая ви успех. Ще ви подкрепяме. Става дума действително за важни въпроси. Медицинските апарати, е, инвитро апаратурата, е, вие казахте, че споразумението вече е постигнато, но ще се формализира, т.е. ще придобие вече официален характер по време на вашето председателство. Е, имаше обаче някакви възражения от страна на комисията. Важно е при всички положения, че съгласието вече е постигнато. Това ще бъде много важно за всички пациенти. Повече сигурност за тези хора. И така, ветеринарната медицина и законодателството в тази област. Това бе е, друг приоритет за вас и в тази връзка и антибиотичната резистентност. Много, много важна тема. Желаете ли да продължите работата по антибиотичната резистентност? Това бе в центъра на вниманието на Нидерландското председателство. Имаше и много така, широка кампания в това отношение. Казахте, че ще включите и е, ветеринарната и хуманната медицина е, във връзка с антибиотичната резистентност. Е, и веднага след това се спряхте на хепатит С, на спин, на туберкулоза. Добре, през октомври заседанието ще обхване единствено туберкулоза и хепатит С или и антибиотичната резистентност. Задавам въпроса, защото смятам, че действително е много важно да продължим кампанията по антибиотичната резистентност. Да, при изследванията върху животните така, имаше много-много нови е, резултати е, по отношение на бактериите. Е, различни видове бактерии бяха е, така, изолирани. Е, в това отношение е, би било интересно да се продължи естествено. И още нещо за тластяването е, над норменото тегло. Естествено, това е изключително важно. Много важно е и да се обменят най-добри практики, да информираме много, много по-активно хората за здравословния начин на живот. Е, би трябвало да има в това отношение и е, повече консултации за бременните жени, естествено и за здравословния начин на живот на всички, но на първо място децата. И така, днес след обед ние ще говорим и за живака. Е, тук в тази комисия, естествено, стратегия да ни по отношение на живака е важна, но вие знаете, че в Хомеопатията се използва живака, също и в антро в особната медицина живакът намира известно място. Какво е мнението ви по тези въпроси? Госпожа Конечна има думата сега. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр. Благодаря ви, че представихте приоритетите на вашето председателство. Ние сме чували за някои от тях вече и вярвам, че теми като антимикробна резистентност и други теми ще продължат да са на вниманието на това председателство, така както те бяха започнати преди от предходното председателство от комисията. Това е спешен въпрос за Европейския съюз и се радвам, че е сред приоритетите ви. Но искам да спомена нещо още по-неотложно, а именно наличието на медикаменти на пазара. И това не е проблем само в Словакия, а и в Чешката република. Много е жалко, че онкологично болните нямат достъп до оригинални медикаменти, лекарства, които не са чак толкова скъпи, но не са генерични. Всички оригинални лекарства се внасят в Чешката република и след това веднага се реекспортират на Запад, където са много по-скъпи. Аз считам, че това е голям проблем на пазара. Това е огромен проблем, води до много сериозни трудности в страните ни. министрите на здравеопазването включихте въпроса за реекспорта в законодателството, но няма процентно посочено колко е допустимо да се изнасят повторно лекарства. Можете ли да заложите конкретни мерки, тъй като проблемът се задълбочава със всяка изминала година? пациентите не разполагат с медикаменти, на които имат право. Аз считам, че това е фатално за цялата здравеопазна система. Има и други също толкова важни проблеми, но това е най-сериозният проблем от всички, според мен, ако не можем да осигурим медикаменти за европейските граждани. Медикаменти, на които имат право, така както и останалите граждани, живещи в западните държави. Искам да попитам какви по-конкретни мерки предвиждате. В изявлението се запечата, вие посочахте някои елементи и аз искам да поставя въпрос за туберкулозата, едно от най-сериозните заболявания, което се разпространява в Европа и поради миграцията. Можете ли да ни кажете какви допълнителни стъпки ще предприемете по време на вашето председателство за борба срещу туберкулозата? Благодаря ви. Председателят благодаря госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър. Аз искам да обърна внимание на фармацевтичната индустрия. Това е въпрос, който беше поставен от господин Паньо. Обсъждахме го неодавна. Нещата опират до цените. Ние виждаме, че цените нарастват главоломно и това създава сериозни проблеми за бюджетите на здравните каси в нашите страни. Почти е невъзможно да се получи яснота, прозрачност по ценообразуването в САЩ постигнаха успех с налагането на забрана за регламентирането на цените, но ние искаме да накараме индустрията да каже колко харчат за научно-изследователска развойна дейност, колко харчат за маркетинг. Ние трябва също да сме наясно колко се плаща за научни изследвания с обществени пари, тъй като доста обществени средства отиват именно за научно-развойна дейност. А, фармацевтичните компании изличат полза едностранно от това. Необходимо е да има такава прозрачност. Друго нещо, което е шокиращо. Индустрията всъщност лобира агенцията по медикаментите, относно клиничните изпитвания, прозрачността на резултатите на тези клинични изпитвания. Ние работихме много усърдно, за да прокараме а, такъв регламент, а, но сега а, фармацевтичните а, компании се опитват да заобиклят всичко това. Те не минават през средовните канали, искат да достигнат директно до пациентите и а, за тях това не е трудно, защото Пациентите се нуждаят от тези медикаменти. Но ние не знаем дали те предлагат едно лекарство, което е по-добро от преди използваното, дали убива или лекува. Агенцията по медикаментите иска да се прилага един по-интелигентен подход. Сега обаче не може да бъдат съдени онези компании, които са пуснали на пазара регламент, медикаменти. Няма никакви възможности за регулиране на цените, както тук, така и в САЩ. Ние трябва да сложим край на това, защото Агенцията по медикаментите не е в състояние да го направи. Ние сме изцяло объркани от пазара на фармацевтични изделия и мисля, че трябва да се намери решение. Обърнете се към комисията, тъй като Европейската комисия казва, да, пациентите искат този медикамент. И накрая се стига до един безконтролен пазар. Благодаря ви. Госпожа Дурнано, Не, тя не е в залата. Тогава можем да дадем думата на министъра за отговор. chcem sa poďakovať za otázky, mnohé z nich. Eh, mnohé... Да, е, благодаря за въпросите, които зададохте. Много от тях са изключително важни. Ще започна а, е, с а, е, въпросите, свързани с законодателството. по отношение на а, медицинските апарати, инвитро апаратите, вече бе казано, че е постигнато споразумение в трилога, в трилога през юни тази година. И сега следва вече политическото решение и приемането на текстовете, след като бъдат преведени на всички официални езици на ЕС. Аз разговарях е, вече с вашия председател. Е, е, Поете ангажимент по време на трилога, че ще се публикува и една декларация. Ще ви информирам е, в последствие за е, фазата, в която се намира в момента декларацията. Е, знае, че се работи по нея. Регламент 126 и измененията към него ще уредят въпросите свързани с правомощията, делегирането на правомощия, делегираните актове. По този въпрос ще се проведе и дискусия между съвета и парламента. Особено важно е, естествено, във връзка с регламентите да се обхванат и двете важни сфери, е, е, за които става дума. В момента работим и по така наречения ветеринарно-медицински е, пакет във връзка с регламент 162. Ще се постараем да организираме нещата добре, така че да няма правен вакуум. Председателят на вашата комисия ми зададе въпроса дали преговорите ще могат да приключат до а, края на а, годината. Да, за нас това е приоритетна тема, но ще трябва естествено да а, свържем нещата и с а, така наречения ветеринарен пакет, а, който също е изключително важен приоритет медикаментите, достъпът до лекарствени средства и наличието също и на достатъчно альтернативни лекарствени средства на пазара. Това бе тема и по време на нидерландското председателство, което постигна значителен напредък. Така че е, установихме, че е, има трудности е, да се е, определят и да се дефинират проблемите. Междувременно вече успяхме да така, набележим някои основни моменти в усилията ни в това отношение. Контактите с фармацевтичната индустрия е, която очевидно имаше е, за определен период от време трудности да е, произвежда и да предлага на достъпни цени альтернативни медикаменти. Да, ще трябва да продължим обсъжданията и работата. В рамките на неформалния съвет е, ще обсъдим с е, е, министрите на здравеопазването всички тези въпроси. Бихме искали да набележим възможности за използването на альтернативните медикаменти. Знаете, че в някои държави членки не се позволява пускането на пазара а, на а, такива альтернативни лекарствени средства, тъй като а, съществуват едни определени индекси а, а, за фармацевтичните изделия. Но за пациентите е изключително важно да а, имат достъп и до подобни а, медикаменти, е, разполагаме вече с е, резултати от клиничните изпитвания, е, които ни дават основание да настояваме за това. Да, знаем, че някои от медикаментите всъщност биха могли да удължат живота на хронично болните само с около 2 месеца. Но ако става дума пък за медикаменти, които биха могли да увеличат е, продължителността на живота на, е, с около 15%, тогава наистина а, е, си струва да полагаме усилия. Да, паралелния износ и паралелния внос, това е една изключително а, сложна тема, която е свързана с, с свободното движение на стоки и те, това е и въпрос свързан с ценообразуването с а, по-низки цени на а, лекарствените средства. В някои случаи пациентите нямат а, възможност да си набавят а, медикаменти на високи цени, а също време нямат възможност и да получат а, генери, генеричните лекарства, които са по-ефтини. Така че се струва, естествено, да поговорим и да поработим и по тази тема при всички положения. Директивата за прозрачност, която бе изтеглена от комисията през предложението беше изтеглено от комисията през 2014 година е, трябва да бъде спомената в е, този случай. Още от самото начало държавите членки се обявиха против предложението, тъй като то а, е, нарушаваше принципа а, на субсидиарност. В а, директивата се предвиждаха неща, които бяха неприемливи е, от гледна точка на държавите членки. Комисията по тази причина изтегли предложението и затова се налага сега отново да започнем работа по темата. Изключително важно е, естествено, е, да се работи в тясно сътрудничество е, с държавите членки е, по отношение на ценообразуването при лекарствата. Прозрачността не е, е оптимална, съгласен съм, но независимо от това трябва да продължим е, в тясно сътрудничество с държавите членки. Активното одобряване и пускане на пазара на медикаменти се свързва с малко занижени изисквания, но също време, но пък на по-ранен стадий могат да се покрият потребностите на пациентите от определени медикаменти. Европейската агенция за лекарствените средства работи по този въпрос. Словешкото председателство не предвижда някакви конкретни специфични мерки в тази област. В миналото сме работили по определени инициативи във връзка с този проблем. Ще продължим разговорите. А що се отнася до антимикробната резистентност, вие зададохте доста въпроси по тази тема. Ще работим по нея във връзка и с туберкулозата и с други заболявания. Не можем да разделим пускането на медикаменти на пазара с, от антимикробната резистентност. Ще трябва да проследим причините за антимикробната резистентност в хуманната медицина. Много често а, медикаменти трябва да се изписват във връзка с вирусни заболявания, понякога причините за антимикробната резистентност се дължат и на неправилно прилагане Знаете, че в Европа напоследък се засилват така, случаите на невакциниране, на отказ от вакцинация. А особено в един континент, в който хората се движат твърде много, преминават от държава в държава, безпроблемно това е един от нашите основни принципи. Антимикробната резистентност и нежеланието за вакцинация придобиват все по-голямо значение. Е, и по отношение на туберкулозата и хепатит С и е, спин е, в рамките на третата програма за здравеопазване до 2020 година ще трябва да полагаме активни усилия, за да се постигне напредък през 2014-2016 година всъщност е, така да се каже, са основните усилия в рамките на борбата срещу спина. 2016 година приключва програмата ни за борба срещу спина. А, когато става дума за туберкулозата, много често се появява тази многостранна резистентност, мултирезистентност, която бихме желали да получи повече внимание по време на нашето председателство. Но, естествено, когато разглеждаме въпроса за антимикробната резистентност и антибиотичната резистентност, би трябвало да търсим причинно-следствената връзка. Това е особено важно. данните и означението, обозначаването на, върху етикета на происхода на месото, когато става дума най-вече за преработени местни продукти, е друга тема, която вие засегнахте. Да, още през 2014 година се приеха правните актове, които предвиждаха задължително етикетиране с указания за происхода на месото. В момента обаче режима е по-свободен. Държавите членки е, имат възможност да обозначават происхода на месото или да не го обозначават. Забелязваме така спад на готовността на държавите членки да записват на етикета данни за происхода на месото, когато става дума за преработени местни изделия. Освен това, част от въпросите се отнасяха до тютюнопушенето, тютюновите изделия, рамковата конвенция за контрол върху тютюна и тютюновите изделия. Ние ще насочим вниманието си при подготовката за конференцията, а, и по време на конференцията върху незаконната търговия, контрабандата на тютюни тютюневи изделия. 40 държави член държави ще трябва да се присъединят също към конвенцията и да я ратифицират, а също време в Брюксел ще се ратифицира от името на Европейския съюз протокола към конвенцията. Комисарите Георгиева и Андрио ще вземат участие в официалната церемония по подписването на протокола. За ратификация ще има представители и на Министерство на здравеопазването на Словашката република. Има ли въпроси, които съм пропуснал, господин председател? Струва ми се, че се спрах на всички. Давам думата на госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря, че сте тук. Вие говорихте много за борбата срещу антибиотичната резистентност. Сега във връзка с регламента за ветеринарните препарати. Казахте, че искате да се постигне напредък. Надявам се, че до края на мандата ще успеем да се разберем с съвета. Вече загубихме доста време. Второ, достъпът до лекарства. Вие предвиждате едно цялостно проучване на сегашното законодателство за лекарствата и система за насърчения като патенти. Аз смятам, че трябва да има мерки за насърчаване на новаторството. Това е особено важно за регламента за лекарствата с изтекал патент. Нека това не се поставя под опасност. Сега педиатричните лекарства ще видим доклада за оценка на комисията след лятната вакансия. Ще помогнете ли не да се ревизира регламента, но да се направят някои древни промени с цел повече ефективност по отношение на ваксините? Какви мерки предвиждате, за да насърчите държавите членки? Е, за увеличаване на вакцинирането, особено в страни като моята Франция, където е, има сериозни проблеми. Благодаря, господин председател. Господин министр, и аз искам е, да се спра на въпроса за достъпа до лекарства. Много важен въпрос за парламента. Вие Признахте, че има проблеми, има проблеми и с цените, и с изследванията. Е, има, нещата са взаимно свързани, не можем да решаваме въпросите по-отделно, трябва да, пред, да гледаме глобално на въпроса за лекарствата. Вие подчертахте важната роля на холандското председателство на 18 април министрите на здравеопазването заседаваха в Амстердам и аз бих ви приканила да продължите активната работа. Парламента през септември ще представи проект. Надяваме се да съберем голямо мнозинство през декември. Ще разчитаме на вас. Конкретен въпрос мерки, които мисля, че вие приехте вашата страна през 2014 година, механизъм за стабилизиране на цените на лекарствата. Вие приехте една формула, която анализира терапевтичната стойност въз основа на качеството на годините живот и направихте сравнение с е, минималните и средни заплати какво е въздействието върху механизма за определене на цените на лекарствата. Госпожа Ривази. Благодаря. Добре е дошъл в нашата комисия. Вие казахте няколко важни неща. Казахте, че Европа се намира в решаващ момент здравеопазването е важен въпрос за гражданите и те биха искали здравеопазването да е общностна политика. Един много актуален въпрос са веществата, смущаващи ендокатринната система. Казахте, че трябва да се намалят рисковете. Ето това са тези вещества когато говорихте за затластяването, това е едно, това е едно от явленията, е, едно от отраженията на тези вещества. Каква е вашата позиция? На страната на Европейската комисия ли сте, която манипулира критериите и манипулира дефиницията на СЗО и казва, че не само, съчетаваме само за хората или сте на страната на парламентаристите. Това е много важно, защото вие имате ротационно председателство и вашата роля ще бъде важна, за да могат критериите да бъдат поставени отново в рамките на СЗО. Втората тема, която много ме интересува и по която няма много напредък в комисията, са а, твърдите частици. А, знаете, че има много частици, титан, а, но ние имаме законодателство на частиците. но не се, не се спазва законодателството. Трябва да се направи регистър. По лекарствата, за които говорим, има много лекарства с наночастици. Смятате ли да играете водеща роля и накрая за лекарствата и цените им? Или ще се направи така, че държавите ще се обединят, за да окажат натиск върху фармацевтичните лаборатории, които определят цените на лекарствата, или ще има задължителен лиценз. Тоест всяка страна, както и вашата, Чешката република и Франция, може да каже не приемаме този патент ще правим собствено производство въз основа на тази молекула. Каква е вашата позиция? Смятате ли, че позицията ви ще бъде за определене на цените на лекарства? Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател. Господин министър, програмата на словашкото председателство изглежда реалистична и балансирана по големите председателства, по, по големите въпроси. Що се отнася до нашата комисия, бих искала да чуя вашето мнение по някои въпроси, които ме вълнуват. Е, санитарния регламент, който защитава работниците срещу канцерогенните и мутагенни вещества. Знаете, че Имаше множество санитарни скандали в Европа, в е, Франция, например. Е, скандалът е, с pour l'entreprise et le risque financier pour la collectivité et les comptes sociaux. Рискът, скандалът с азбеста. Аз бих искала вашето председателство да обърне особено внимание на общественото здраве. Втори въпрос. Рамковата е, конвенция на СЗО за тютюнопушенето, аз мисля, че трябва да насочи вниманието си срещу фалшификацията, тъй като тук има сериозни рискове за здравето на най-бедните. Настоявам, тъй като това е твърде силната регламентация може да има непредвидени последици. Смятате ли да обърнете внимание на този въпрос и да установите баланс? И накрая, какво мислите за заплахите в хранителната верига и веществата, смущаващи ендокринната система. Ние смятаме, че това е много актуален въпрос, тъй като се тъй като отражението върху гражданите е много сериозен. Има нужда от сериозни мерки. Какъв тласък ще дадете на тези въпроси. Господин Миколашич. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател, господин министър. Аз също ви поздравявам най-сърдечно по време на дискусията с нашата комисия. Стана ясно от въпросите, които чухте, че е, сте е, в комисия, която се интересува много от вашия е, ресор. Много важно е за нас да поговорим с вас, тъй като вие сте квалифициран в тази сфера. Зададохме вече много въпроси, на някои от тях отговорихте. Аз лично ще ви задам два въпроса. Първият въпрос се отнася до следното. Нидерландското председателство насочи вниманието си най-вече към пациентите, страдащи от Алцхаймер, деменцията е бич за състаряващото е, население на Европа. Чудесно е, че вие имате амбициозна програма е, в това отношение. И как е, вие ще продължите по конструктивен начин започнатото по време на нидерландското председателство? Бихте ли се спряли в малко повече подробности на тази тема? Имаме и още един въпрос. Е, незаразните, непреносимите заболявания. Ние всички знаем за този проблем, но до този момент сме го пренебрегвали. Е, вие говорихте и за сърдечно-съдовите заболявания, и за затластяването, за наднорменото тегло. Как смятате е, конкретно да работите в тази сфера по време на словешкото председателство? Господин Пакс. Благодаря. Някои от въпросите, които аз исках да задам, вече бяха зададени. Бих искал да благодаря на Словашкото председателство за прагматичния подход. Отдавна чакаме това, защото не всички председателства до сега са били такива, що се отнася до антимикробната резистентност. Проблемът е сериозен защото здравеопазване без антибиотици би било катастрофа. Въобще не можем да си го представим. Нека ви напомня нещо, което споменавам всеки път, когато говорим за пестициди и глифозат, например. Никой като че ли не иска да чуе простия факт, че глифозатът, който използваме в огромни количества и хронично излагаме европейското население на това вещество, беше антибиотик. Той е патентован като антибиотик, но престана да се използва като антибиотик, защото бързо предизвиква резистентност и това е вещество, което може да доведе до резистентност и към други антибиотици. И така, по време на председателството, обърнете, ако обърнете внимание на антимикробната резистентност, обърнете внимание и на този проблем. Европейската комисия ЕФСА отказват да погледна този проблем. Липсва им комплексния подход. Вторият ми въпрос, и той е много важен – а именно незаразните болести. Не споменахте диабетът и според мен това е сериозен проблем. В Европа има епидемия на това много лошо заболяване. Не споменахте една от причините, споменахте начин на живот, споменахте храненето. Може би трябваше, трябваше да ни кажете дали смятате, че Използването на пестициди и други вещества е една от причините. И сега във връзка с коментара на госпожа Гърлинг, за съжаление тя напусна залата, това е проблем, пред който сме изправени ние. По... Имаме, по... Имаме две различни мнения по един въпрос. Е, от е, тези становища често са в пълно противоречие. Аз имам противоречие с госпожа Гърлинг. Аз си казвам, че ние не сме тук, е, за да правим оценка на науката. Ние сме тук, за да поемем отговорност и да взимаме решение. И в този контекст, тъй като вие сте председателство, което ще трябва да търси решение на проблема, свързан с това, че гражданите на вашата страна и на моята и почти всички страни изпитват недоверие към Европа, ще трябва да обърнете внимание на слабите връзки, които доведаха хората до вод срещу Европа в Великобритания. Има една тъмна страна на взимането на решения в Европейския съюз, комитологията и актовете, изпълнителните актове. Когато говорим за липса на демокрация в процеса на взимане на решения, Става дума за комитологията и за изпълнителните актове. Тук има нулева демокрация. Това е нещо, което трябва да се промени. Умолявам ви, опитайте се да а, възобновите тази дискусия. А, благодаря. Най-напред искам да изразя предпазлив оптимизъм за словашкото председателство във връзка с достъпа за лекарството, имайки предвид предишните изказвания, очевидно това е въпрос, на който много държи парламента и парламентаристите. Ние изразихме своето становище и, и с гласуването според нас е задължително максимално бързо да се осигури този достъп, за да могат всички европейски граждани е, да имат достъп е, до лекарства. И тук аз бих искала да попитам как е, гледа съвета на това становище на парламента като че ли и какво мислите за европейското за европейския отговор на технологичното развитие. Друг въпрос, който според мен е много важен днес, пресата не е, говорят за санитарните и здравни проблеми, свързани с иммиграцията. Като не говорим за този проблем, няма да успокоим гражданите. Преди години СЕЗО обяви, че полиомиелитът е спешен проблем. Има страни като Сирия, Сомалия, Пакистан, от които идват сериозни мигрантски потоци, са страни, в които има полио. Да не говорим за туберкулоза, болест свързана с условията, в които живеят хората Беженците не живеят в оптимални условия, са особено изложени на тези заболявания. ООН биха тревога за те беженци, които могат да доведат до избухване на епидемия. За съжаление, това е нещо, което се случва и туберкулозата е основната причина за смърт сред серопозитивните лица. И в Африка сме свидетели на бум на това заболяване не, не, не е ли време Европа да се замисли по този въпрос и да разработи политика, може би трябва да има протоколи, обща политика. Дори швейцарският парламент миналата година проведе дебат, защото в Кясо се оказа, че са влезли много лица с туберкулоза. Парламентът проведе дебат и сега искам да попитам дали словашкото председателство не смята, че това е въпрос, който трябва да се включи в дневния ред. В противен случай тези сигнали в медиите ще поставят, ще поставят отново под въпрос подхода на Европа и способността и да управлява този проблем. И така, какво мисли словашкото председателство по този въпрос? Благодаря. Следващият. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министър. Много се радвам, че сте сред нас. Антимикробната резистентност е тема, за която много говориме. Вие се спряхте на нея по време на вашата презентация. Имам въпрос към вас. Подкрепяте ли позицията на Европейския парламент? Основните антибиотици би трябвало да се използват само в хуманната медицина. Това е нашето становище. И а, още един а, важен въпрос, на който вие се спряхте. 60 и 660 хиляди души а, годишно а, а, почиват поради а, коронарно заболяване в резултат на сътластяването. Дори най-големите производители от като Несла и други настояват пред комисията за така, определенето на а, прагове за 100 грама а, а, мазнини, а, какъв трябва да бъде делът, а, максималния дял на а, наситените и ненаситените мазнини, а, а, които се смята, че са причина за а, това заболяване. Трека. Благодаря, господин председател. Аз се гордея с Нидерландия и се радвам, че тук се казват добри думи за Нидерландското председателство. Надявам се, че и Словашкото председателство ще продължи работата, която беше започната по време на Нидерландското председателство. Е, има доста въпроси, които са свързани с безопасността на храните, но ние искаме да обърнем внимание на болниците върху контрола и наблюдението. За съжаление обаче ние имаме малък контрол в тези области. От холандска гледна точка ние поставяхме голям а, акцент върху въпросите, свързани с медикаментите. Не може да се допуска голямо разминаване в системите на отделните държави членки. Необходимо е да се намери решение на европейско равнище. Госпожа Делае, благодаря, господин председател, благодаря, че сте тук, господин министр. Много от нещата вече бяха обхванати. Аз искам да се спра на веществата, които влияят на ендокринната система. Какво е мнението ви за това, което се прави от комисията? Смятате ли да направите нещо в какви сокове? Относно дерогацията за прилагането на регламента за биоцидите. Читате ли, че подобен подход е удачен и смятате ли да приложите по-различен подход? Господин министър, имате думата за отговор. Получихте дълъг списък въпроси. Сега имате възможност да им отговорите. Имате думата. Благодаря за вашите въпроси. Съгласен съм с господин Миколашик. Става дума за въпроси, които е, са с подчертано професионално е, естество. Здравеопазването в днешно време като че ли не е основния приоритет, но е изключително важен, защото в центъра стои граждани на човекът и неговото здраве. Въпросите, които обсъждаме, не датират от днес. Въпросът е как ще действаме през следващите месеци и години. Ще се опитам да а, групирам въпросите, които ми зададохте. Трансмазнините. На 7 е, декември е, съветът е, ЕПСКО прие решение за мерки относно намаляване на съдържанието на трансмазнини. Ще се проведат изследвания до края на годината. Ще разполагаме, надявам се, с резултатите от тези изследвания. За Словешкото председателство трансмазните са важна тема. Освен това на 13 декември, декември в Братислава ще говорим за не е, преносимите заболявания е, и връзката с е, храненето, с хранителния режим и трансмазнините. Не, преносимите заболявания са важна тема. Ще кажа няколко думи за тях. Това е един от, може би, най-важните проблеми свързан с здравето на гражданите на ЕС. Това ще бъде проблем, който ще ни съпътства и през следващите десетилетия. Затова трябва много добре да премислим всички мерки, които ще набележим. Нараства броят на възрастните хора в нашото в състава на населението и хроничните заболявания, сърдечно-съдови заболявания, коронарни е, ни заболявания, е, диабет и други е, ще поглъщат все повече средства от бюджетите на здравните камси. Ще имаме все повече пациенти, страдащи от тези заболявания и е, хора, които по-рано ще прекратяват активната си е, трудова и професионална дейност. Е, това ще се отрази много неблагоприятно и на финансите на държавите членки, е, но на първо място на здравето на населението. Трябва да се концентрираме върху превенцията. Е, превенцията е много важен е, елемент във всички мерки, които ще е, планираме. Чистотата на въздуха, е, двигателния режим на хората, начина на живот. И то, всичко това, за което говоря, е изключително важно на фона на а, а, застаряването на населението. Именно този здравословен начин на живот, е, е, спортуването е, би трябвало да залегнат в основата на нашите кампании. Естествено, остана дума за това, че хората се сърдят и казват сега пък Европейския съюз ще ни казва какво да ядем. Не всички сме в състояние да се справим с този проблем, но когато говорим за здравословни е, продукти е, за намаляване на е, трансмазнините на солта, на захарта е, в е, хранителните продукти е, трябва да залагаме не само на е, информационните кампании, но и на законодателството в Европейския съюз. По друг начин не бихме могли да постигнем обрат в навиците. Надявам се, че в следващите 20 години ще успеем да въведем и съответните прагове и ограничения в законодателството на Европейския съюз. Деменция и Алцхаймер. Много инициативи е, има в това отношение в Европейския съюз. Е, деменцията е, е голям проблем. Заедно с Европейската комисия ще е, организираме една конференция под надслов Епидемията на третото хилядолетие на 29 ноември в е, Братислава. в връзка с деменцията ще говорим за ранна, ранно диагностициране, за начин на живот, за изследвания, научни изследвания, за лечение на пациентите. Нидерландските заключения във връзка с фармацевтичното производство. Да, заключенията на Нидерландското председателство са важни и за нас. И аз се радвам, че успяхме да постигнем съгласие с държавите членки търсим интегриран подход при решаването на проблема във връзка с ценообразуването. Тук ще изразя лично мнение. Естествено, когато става дума за цени и за фармацевтична промишленост, е, интересите на държавите членки са различни. Но аз много се надявам, че ще можем да е, постигнем известен напредък при е, преговорите. Много важни са резултатите, важни са иновативните медикаменти за пациентите. Необходими са референциите за медикаментите. Ние бяхме едни от първите, които въведохме подобни референции. Естествено, когато говорим за скъпи медикаменти, трябва да ги категоризираме, а освен това така наречения коли индекс е, би трябвало да дефинира и определени параметри. Как точно ще определим индекс? Как ще определим тези е, характеристики и параметри? Е, това е въпрос на допълнително обсъждане с, и консултации с обединенията на производителите, организациите на производителите. Тук ще заложим много и на альтернативните медикаменти, но тази втора категория е много важна за онкоболните. Ще трябва да е, проведем и малко повече е, работа за убеждаване на някои държави членки, че е необходимо да се пускат тези медикаменти на пазара. Търсим е, консенсус аз а, е, говоря от името на а, е, държавата председател на Европейския съвет, а, е, на Европейския съюз, но говоря и от името на съвета, т.е. от името на всички държави членки. А, Става дума за решение, което ще бъде от общи интерес и затова би трябвало съвместно да решим проблемите. Така наречените лекарства сираци е, нямаме сигнали, че се налага изменения в регламент 141. Ще изчакаме евентуално инициатива от страна на комисията. Що се отнася до Медикаментите, които се използват в педиатрията, ще трябва да залагаме най-вече на клиничните изследвания и изпитания. Ще се опитаме да упражним малко повече натиск върху производителите в фармацевтичната промишленост, така че при клиничните изпитания да се включват и деца за да се тества е, е, медикаментът в по-ранна фаза. А що се отнася до е, веществата, нарушаващи дейността на имунната система, да, аз смятам, че темата е важна. Тя е и много чувствителна, много деликатна. На 15 юни комисията публикува едно съобщение, едно, едно изявление – в което се съдържаха определени констатации и заключения. Те а, все още не са представени официално на съвета и на Европейския парламент. Но а, ще настояваме е, да се извърши оценка на е, констатациите, които бяха включени в съобщението на комисията е, и на равнище съвети на равнище комисия. Сега вие зададохте и въпроси във връзка с глифозата. Но въпросът е много важен, естествено. Той е свързан с цялата проблематика пестициди. Във всеки случай аз не съм подходящият събеседник по тази тема. Пестицидите са от сферата на моя колега, който отговаря за околната среда. Много важен е въпроса, но естествено и сложен за решаване, тъй като засяга ресорите на различни министерства. Мутагенни вещества, канцерогенни вещества, защита на работещите на работното място, безопасност на работното място, за мен всичко това е изключително важно. Казвам го от името на словешкото председателство. Ние ще разглеждаме тези проблеми като един от приоритетите ни. Европейският съюз ще се опита да ограничи проблемите от този вид. За нас безопасността на работното място и най-вече е, защитата от вредно влияние на е, е, работниците е важна тема. Ще продължим консултациите на експертно равнище. Много ми се ще да постигнем известно движение напред във връзка с тези проблеми. Продължаваме да проучваме и да работим по така, изявлението на комисията в това отношение. Подкрепяме го. А що се отнася до вакцинирането, По отношение на децата, да, това е проблем. По отношение на някои от заболяванията вече е създаден имунитет, но ето, че има нови огнища на туберкулоза. Знаете, че има различия в поведението на държавите членки и тяхната политика по отношение на вакцинацията. В 15 държави членки вакцинирането на децата не е задължително. Ще работим по тези въпроси, тъй като Нежеланието, отказът е, е, от вакциниране води до завишена смъртност е, сред децата. Ще се занимаваме много интенсивно с тези проблеми. Наблюдаваме в определени държави членки много активни кампании срещу вакцината. Настояваме за това да проведем контра е, кампании, така да се каже, в полза на вакцинацията, тъй като смятаме, че по този начин е, ще допринесем за е, по-здрави деца. Но също времено не държим непременно да се прекалява с предписването на медикаменти. Естествено не антибиотиците са а, е, важен елемент от работата ни по тази тема. Антимикробната резистентност също е много важна тема за нас. А, е, смятаме, че трябва да се работи съвместно е, и паралелно и в сферата на ветеринарната и на хуманната медицина и ще обединим експертните усилия в това отношение – е, комисията възнамерява да представи един план за е, борба срещу антимикробната резистентност. А ние също е, ще помислим какво конкретно ще предложим от името на съвета. Примесите в добавките в хранителните продукти, да, Има такива, които са вредни, безспорно вредни. Казах вече, че до 2020 година смятаме да а, подложим на преглед, на преоценка така наречените Е съставки е вещества, тъй като за нас е приоритет здравословния начин на хранене и здравословните продукти. Господин Поц зададе редица конкретни въпроси. Той наблегна най-вече на процедурата по комитология във връзка с регламент 762 и аз съм поставил този въпрос, ще е, мислим е, по комитологията. Е, тук става дума за един междуинституционален проблем. Ще ни е необходима една е, по-широка дискусия. В рамките на дискусиите е, и тук в парламента се надявам да направим крачка напред в е, правилната посока. Ще видим и каква ще бъде реакцията на комисията. Виждате и по отношение на Брексит, като че ли се връщаме към старите рефлекси, проявяват се понякога а, старите ни рефлекси. Ще трябва да търсим обаче решения, които са от полза за гражданите и а, да ги поднесем така, че гражданите да ги разберат правилно. Медиите понякога представят информацията, която получават от институциите, неправилно, така че хората не могат да ги разберат, а ще трябва да търсим подкрепа от гражданите. Благодаря ви много за тази интересна дискусия относно програмата на вашето председателство. Обеден съм, че, че ще работим добре съвместно през това полугодие. С това приключваме заседанието за тази сутрин. Ще продължим в 3 часа след обед. Отново ви благодаря, господин министър, и ви желая всичко най-добро.